Dear colleagues, dear guests, I think that we... Скъпи колеги, скъпи гости, мисля, че е време да започваме. Uh, before introducing and welcoming... Преди да представя и да поздравя нашите гости, позволете ми е, да започна с точка първа от предложения дневен ред. Предлагаме една промяна. Точка девета да се отложи за следващото заседание на комисията, когато устния въпрос и предложението за резолюция бъдат преведени на всички езици. Има ли възражения? Видимо не. Тогава процедираме по този начин. Точка 2. Съобщение на председателя. Нямам такива. Точка 3. Приемане на протоколите от заседанията. Ако няма възражения, то до края на заседанието, то тогава заседанията на 16 декември, 28 януари, 1 февруари и 17 18 февруари ще бъдат приети. И така можем да продължим с точка четвърта изслушването защита на уязвими пълнолетни лица. Позволете ми да приветствам сред нас високо уважаваните ни оратори, господин Доменико Дамашели, италиански нотариус, госпожа Анеке Вренегор, правен консултант по планиране на движими имоти, господин Ричард Фримстон, адвокат, и господин Жан-Кристоф Рега, нотариус от Франция. Надявам се, че е, са тук също господин Филип Лорти, първи секретар на постоянното бюро на Хакската конференция по международно частно право. Добре дошли на днешното заседание на Парламентарната комисия по правни въпроси. Предполагам, че можем да започнем веднага с първия оратор, господин Дамашели. Надявам се, произнесох правилно името ви. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря на всички. За мен е голяма чест за втори път да участвам в изслушване във вашата комисия. Първия път беше преди около 10 години, когато говорихме за унаследяване при смърт и данъчното облагане. И тогава регламентът от 2012 година, който регламентира този въпрос, посочи какви са амбициозните цели на международно частното право в Европа. Днес обаче вече можем да говорим и е, за това дали са постигнати конкретни резултати. Трябва да се изкажа накратко, да се вместя във времето и за това нямам възможност е, да се спра подробно на основанията, които налагат намеса на европейския законодател в областта на защитата на уязвимите пълнолетни. Тук е достатъчно да припомня, че липсата на общи норми по отношение на определенето на компетентен съдебен орган, който да постанови мерки за защита на личността и имуществото на недееспособно пълнолетно лице, избора на приложимо право към тези мерки – и гаранциите за тяхното свободно движение в цялото европейско съдебно пространство застрашава упражняването от тези лица на правата и основните свободи, залегнали в договорите и другите източници на първичното европейско право. Към тази констатация бих искал да добавя две наблюдения – които проистичат според мен от тълкуването на темата на моето изказване. Първо, не бивало а, расте броят на пълнолетните лица, които според оценките на Комитета на ООН по економическите, социалните и културните права, през последните години се оказват а, в невъзможност поради напреднала възраст или физически или психични увреждания, или най-малкото се оказват в изключително затруднено положение да се погрижат самостоятелно за своите интереси. Трябва да се припомни, че голяма част от е, тях живеят на територията на държавите членки, където, за разлика от е, други райони на света, условията на живот – и високото равнище на здравеопазването осигуряват все по-голяма продължителност на живота. Второто ми наблюдение е свързано с професионалния ми опит. Все по-голям брой хора търсят мен, търсят много други италиански колеги, колеги от други държави членки, водени от желанието си предварително да планират последствията от бъдеща недееспособност. За момента тя може да изглежда далечна, но все пак е възможна а, и понякога вероятна. Но те се сблъскват с отказ поради съдържанието на действащото законодателство. Следва да се отбележи, че в почти всички държави членки, защитата на уязвимите пълнолетни лица е регламентирана с императивни норми, които обаче могат да бъдат задействани само в последствие, а постериори. Тоест, едва след като недееспособността се прояви и бъде удостоверена от медицински специалист. Нещо повече, защитата им е поверена изцяло на съдебните органи – Именно те трябва да е, решат кой да бъде определен за настойник или попечител и кой ще упражнява пълномощията му. Необходими и абсолютно задължителни, за да се осигурят средства за издръжка и грижи на недееспособното лице. Настойникът е длъжен да се отчита пред е, съдебните органи. И обратно. Все пак има страни, макар и съвсем малко на брой, където все още дееспособното лице може да изрази волята си и да определи физическо или юридическо лице, което да се грижи за него и да го представлява, когато настъпи такава необходимост. Както и да му предаде указания, като държи сметка за очакванията, стремежите и плановете за бъдещето на съответното лице по отношение на самия себе си и неговото семейство. Имам предвид, например, пълномощното, което се предвижда в германското и австрийското законодателство, пожизненото пълномощно регламентирано в Закона за психичното здраве от 2005 година в Англия и Уелс или пък пълномощното за бъдеща защита по Френския граждански кодекс. Тези правни инструменти значително се различават помежду си. Те могат да бъдат оформени като споразумение между упълномощител и упълномощен или като едностранно волеизявление – и все пак, между тях има много прилики. Всичките дават възможност на упълномощителя да определи в по-голяма или по-малка степен кръга на пълномощията на упълномощения. Всички те се задействат едва след като се докаже, че упълномощителят е изпаднал в недееспособност и това обстоятелство се удостовери от трето лице. И всички те не изключват възможността за намеса на съдебен орган с цел контрол. Несъмнено, европейският законодател трябва да появи особен интерес към инструмента от този тип. Те всъщност преследват една двояка цел, която очевидно е съвместима с правото на Европейския съюз. На първо място, чрез тях максимално се избягва намесата на съдебните органи, което облегчава тяхната натовареност и косвено допринася за изпълнението на основната им правораздавателна функция, а именно да решават спорни въпроси. На второ място, като осигуряват възможността на заинтересованото лице да избере лицата, които ще трябва да се погрижат за него в случай на нужда и да определи обхвата на техните правомощия, те от една страна гарантират правото на самоопределение на човека дори в такъв деликатен момент от живота му, и от друга страна осигуряват ефикасна грижа, като избягват формализма и не винаги експедитивните действия на едно съдебно производство. Тук трябва да си зададем въпроса дали ратифицирането или присъединяването към Хакската конвенция за международна защита на пълнолетни лица от 13 януари 2000 година от държавите членки, които все още не са го направили, може да бъде една благоприятна предпоставка за прилагането на такива инструменти. Хакската конвенция несъмнено взема преди тези инструменти и по-конкретно в член 15 от конвенцията се посочва приложимото право към споразумението или едностранното волеизявление на пълнолетното лице за възлагане на правомощия на друго лице в момент на недееспособност. Тези норми а, са а, достатъчно а, гъвкави, така че а, е ясно, че приложимото право е правото на държавата на а, обичайното местопребиваване на упълномощителя, като се дава а, възможност да се избере закона а, на а, държавата, на гражданството, а, на упълномощения или пък държавата, в която се намират имотите и другите вещи на упълномощителя. Но конвенцията не осигурява това, което аз наричам свободно движение на пълномощните на територията на договарящите се страни. В раздел 4 от конвенцията са посочени мерките, по които се изисква съдебно производство и по-конкретно член 22 от конвенцията – от една страна, в него се посочват изключително мерките, прияти от е, орган на държава, е, която е страна по конвенцията и която е компетентна е, по отношение на имуществото и на юрисдикцията. И от друга страна, когато става дума за изключително процесуални аспекти, тогава се прилага и нейното а, право. В член 38 от конвенцията се третира именно този въпрос. Удостоверение се а, изисква, когато компетентният орган, съгласно а, конвенцията, е потвърдил правомощията на представителя, а, които са му дадени от а, упълномощителя съгласно пълномощното, при условие, че е, законът, приложим към него, е различен от приложимото право е, към упълномощителя. Е, трябва да се обърне внимание и на възможността за вторично производство и когато упълномощителя в нотариална форма, а това се случва най-често в Германия, Австрия и Франция – даде е, своето волеизявление или постигне споразумение, или когато, както е в случая с Англия и Уелс, след е, регистриране на е, пълномощното, пълномощникът може да действа. Но във всички случаи тези актове трябва да бъдат признати и прияти от а, другите държави членки, което е посочено в а, членове 59 и 60 от а, регламент а, 650 от 2012 година. Една друга слабост на изискваното удостоверение и признаване в другите а, държави е, че няма предвидена а, процедура, когато то трябва да се коригира, да се разширява, да се стеснява обхвата му или пък то да се отнеме. В края на краищата не е все още не е достатъчно доверието между договарящите се страни, за да може да се гарантира свободното движение, без да се налага признаване на съответния акт, издаден в друга страна. Няма материално-правна норма, която да предвижда такова производство и това може да се реши от конференцията на договарящите се страни по Хакската конвенция. В член 81 от договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда един инструмент за съдебно сътрудничество и от тази гледна точка когато Съюзът прецени за възможно и необходимо да хармонизира материята в областта на ратифицирането на Хакската конвенция от държавите членки, когато всички те се присъединили към нея, то тогава би могло да се помисли за въвеждане на допълнителна разпоредба, в която изрично е, да се е, посочва начина по който пълномощното може да се упражнява навсякъде, което е темата и на моето изказване. Според мен, трябва да се е, предвиди въвеждане в законодателството на държавите членки за предпочитане чрез пряко приложими норми, т.е. във формата на регламент, възможност за пълномощно, подобно на тези, които изброих преди малко, в което да се предвижда следното. Възможност пълнолетното лице, което е дееспособно и възнамерява да изрази волята си, да упълномощи друго лице да действа от негово име и да полага грижи за него при евентуална недеспособност от негова страна. Там могат да се предвидят също така и условията за удостоверяване на недееспособността, като във всички случаи пряко или косвено може да се потвърди състоянието на упълномощителя и то да се завери от медицинско лице. Необходимостта също така от нотариална форма на това пълномощно, което се регистрира в публичен орган, както и възможности за контрол, когато упълномощеното лице не изпълнява възложените му дейности и режим за автоматично признаване на тези инструменти, когато те са издадени или заверени от публичен орган на една държава членка в останалите държави членки. По такъв начин ще може да се използва пълномощното, съгласно условията на регламент 650 от 2012 година и включително да се изменя, коригира и отменя подобно пълномощно. Мисля, че все повече се приближаваме до необходимостта да отговорим на исканията на нашите граждани, като предвиждаме такава хармонизиране. Благодаря. Много ви благодаря за пределно ясното изказване. А сега ще дам думата на госпожа Анеке Френегор, която е правен консултант в областта на международното планиране на недвижими имоти и тя е член на така наречената комисия Левен Штетесмент в Холандия. Госпожо Френегор, имате думата. Гос... Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви много за възможността да ви запозная с ситуацията в Холандия. Господин председател, съвсем правилно произнесохте името на комисията, комисия Левен Тестемент – която функционира от 2010 година от а, Сдружението на планиращите недвижими имоти към а, гилдията на нотариусите, член на Кралското общество на нотариусите която а, организация трябваше да изготви рамката за а, едно продължително пълномощно. И когато говорим за левен тестамент, това е продължително пълномощно. Е, всъщност това е едно пожизнено завещание, буквално преведено но покрива различни аспекти. Дава възможност на нотариусите да се занимават с различни економически и финансови въпроси. Също така дава правото на работа с медицински и социални въпроси, въпроси, а също така и за работата с медицински лица, съди в областта, например, на предоставянето на лечение или липсата на такова, или пък евтаназия. Много сложни въпроси с съди, които трябва да вземат решение, например, когато става въпрос за сериозен инцидент, но лицето има малки деца и трябва да се назначи лице, което да поеме грижата за тези лица. Ето защо трябва да се вземе предвид тази ситуация. Освен това, лицето, което дава пълномощното, когато има дете, за което се грижи, или пък дете, което има увреждания, или пък е това лице се грижи за родител, който има психологически проблеми. И поради някакъв инцидент няма възможност да изпълнява тези функции. Разбира се, в такава ситуация някой друг трябва да поеме тези функции. Освен това, може да се отправи и искане. Например, когато искам да продам къщата си, какво трябва да направя с мебелите или пък с бирката си от марки, например това пълномощно не, не е предназначено да покрива всички тези аспекти, понякога само един аспект. Според Кралското общество на нотариусите, повечето от 80 от процента от пълномощните от 2015 година покриват само един аспект. Не само медицинските аспекти, економическите аспекти, но обикновено се покрива всичко. Не бива да забравяме, че в холандското законодателство няма специални разпоредби, които са разписани специално за а, това пожизнено а, завещание пожизненото завещание е в резултат от една частна инициатива на група лица, които забелязват, че юристите и уязвимите пълнолетни в Холандия се нуждаят от нов тип документ, за да се подготвят за ситуация, в която едно лице не желая или не може да се грижи за себе си и за собствените си интереси. Същото въжи и за Централния регистр на пожизнените завещания, въведен през 2012 година. Това отново е частна инициатива на специалния комитет на планиращите недвижимите, недвижимите имоти, инициатива, която беше предприета от Кралското общество на нотариусите. Регистрирането в Централния регистр не е задължително, прави се на доброволни начала. До сега регистърът е отворен само за нотариуси, но се надяваме, че в близко бъдеще и за съди, и за а, медицински лица. Тоест, винаги може да се провери дали някой оставил някакви указания по отношение на а, конкретно а, лечение или пък на попечител. Всяка година броя на регистрациите се покачва. През 2015 година са направени 67 000 регистрации. И така, от въвеждането на регистъра от 2000, през 2012 година, броят настиг, достига 135 000 само за 3 години. Холандия е малка страна, но граничи с много страни. Аз съм в Амстердам. Един час на изток съм в Германия, ако пътувам един час на юг съм в Белгия но така или иначе трансграничните въпроси няма как да бъдат пренебрегнати в Холандия. Населението е 17 милиона и от тях 850 хиляди нямат холандска националност. 3,5 милиона жители в страната идват от друга страна, извън Холандия. Това означава, че те имат връзки, те имат семейства в тези други страни 80 хиляди домакинства имат втори дом в чужбина, по-голямата част от тях в Европа. През 2009 година разполагам с статистически данни. 41 000 души са напуснали Холандия и са отишли в друга европейска страна. А 64 000 лица са дошли от други европейски страни в Холандия. 100 хиляди души прекусяват границата е, на Холандия всяка година. Милиони холандски граждани отиват на почивка в чужбина. Миналата година този брой се увеличил 18 милиона пъти. Това означава, че ам, доста холандски граждани пътуват извън границите на страната. Това от своя страна означава, че холандските граждани трябва да могат да се справят с данъчните правила в друга страна. Много хора живеят в една страна, работят в друга. И за тази ситуация са разработени много разпоредби. Лица получават пенсии от страна различна от тази, в която живеят лицата получават и застраховка от друга страна от тази, в която живеят. Много лица ходят на почивка в друга страна и стават жертви на различни инциденти, катастрофи, така че това са ситуации, които трябва да бъдат обхванати. Лицата се развеждат и мъжът в страна А трябва да изплаща издръжка на децата и на бившата си съпруга в страна Б. Това са обстоятелства, които посочват, че някой друг трябва да поеме грижата за вашите интереси. В това отношение, когато се издава пълномощно на лице, което а, се доверява на лице, което е в друга страна, трябва да бъде запознато с всички тези ситуации. А това не се случва. Нека ви дам примери. Холандец сключва брак с англичанка и живеят в Англия от 1950 година. Двойката и двамата са над 90 години и здравето на съпругата е много лошо. Дъщерята има достъп до английската банкова сметка на бащата, но иска да получи достъп и до холандската му банкова сметка, където се привежда пенсията му от Холандия. В този случай обаче този достъп е отказан. Само след смъртта на бащата, вдовицата и дъщерята имат правото на този достъп до банковата сметка. Още един пример. Вдовица от Холандия, която живее сама в Холандия, няма деца, няма роднини и е над 80 години. Нейни добри приятели, семейство се грижат за нея през последните няколко години. Грижат се за администрацията, дома и в Холандия и за имението и във Франция. Здравето на вдовицата се влушава и думът и във Франция трябва да се продаде. Тя е, издава, изготвя пълномощно на тази двойка, която се грижи за нея. Документът влиза в сила незабавно, където се посочва, че двата, двата имота и в Холандия, и в Франция могат да бъдат продадени. Но нотариусът във Франция не приема това волеизявление, а освен ако няма медицинско свидетелство, с което да се удостоверява, че жената от Холандия не може да поеме грижите за себе си. Трети пример. Мъж от Холандия над 80 години работи през целия си живота за една корабостроителна компания в Холандия. Живее в Южна Америка повече от 30 години. Няма деца, няма свои роднини в Холандия. Преди много години дава пълномощно на сестра си в Холандия, така че тя да може да се разпорежда с банковата му сметка. Сестра му е на 75 години тя също може да почине или пък да се влуши нейното психологическо здраве. Поради тази причина мъжът дава пълномощно на племена, племеницата си. Поради лошото си здравословно състояние не може да пътува. Сестра му и племеницата му пътуват в Южна Америка и получават пълномощното. Но в Холандия нотариусът отказва силата на това пълномощно. В моята практика съм се сблъсквала с много клиенти от Холандия, които живеят във Франция или пък имат дом във Франция. През последните месеци се сблъсквам с въпроса, мога ли да получа такова пълномощно, което да бъде приложимо и в Холандия и във Франция? Трудно може да се отговори на този въпрос. Когато лицата имат жилища и в Франция, и в Холандия, трябва да имат два отделни документа. Един е от Франция, един е от Холандия. Тази ситуация е сходна на ситуацията от преди 17 август 2015 година по отношение на наследственото право. В тази ситуация има различни правни системи. И имайки предвид дигитализацията на обществото, ситуацията става все по-трудна, защото обикновено тук в такъв случай са замесени и деца, но и по-възрастни хора, които не могат да работят с компютърни технологии и ще се превърнат в бъдеще в уязвими пълномощни, пълнолетни, защото те няма да имат възможност да попълват документите и необходимите формуляри, само защото не могат да работят с компютри. Продължителното пълномощно се използва не само когато едно лице е недееспособно в дългосрочен план, но освен това едно такова лице може да получи продължително пълномощно за лице, което не може да се справя самостоятелно по причини различни от медицинските. Холандското правителство все още не е ратифицирало Хакската конвенция поради разходите, които са свързани с поддържането на централен орган смятам, че признаването на международните пълномощни е много важно. Влизането в сила на Хакската конвенция във всички европейски страни ще е само първа стъпка. Според мен втората стъпка ще бъде да се разшири Хакската конвенция по силата на регламент и колегата ми вече е, представи и някои от възможностите за подобно разширяване. Най-вече по отношение на международния сертификат, който доказва, че опълномощеното лице може да действа от името на лицето, което дава пълномощното. В момента в Холандия има 3,5 милиона жители, които са над 65 години. Над 1 милион от тях са, живеят самостоятелно. Всяка година съдиите в Холандия се сблъскват с все повече случаи, свързани с доверителната администрация. До края на 2014 година над 240 000 лица са прилагали доверителната администрация. Без продължителното пълномощно няма как това да продължи в бъдеще. Пълномощното трябва да бъде признато на международно ниво и за това ни е необходима помощта и на Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за вашата много интересна презентация. Сега ще дам думата на господин Фирмстън, Ричан Принстън, който а, ще представи а, закона в Обединеното кралство. Благодаря ви много, господин председател. Не искам да повтарям вече казаното от колегите, иначе ще се получи едно повторение на все едно и също – 40% от живеещите в Лондон са родени извън Обединеното кралство. 2 милиона и половина британци живеят в други държави. Това е важна статистика. Би било полезно да поговорим за Хагската конвенция, както я наричаме Хага 35, да видим какви са различията между Англия и Уелс от една страна и е, Хакската конвенция от друга и да видим как Хакската конвенция би могла да бъде усъвършенствана, защото такива възможности има. Много добре знаем, че е, международното частно е, право поражда известни проблеми, с които се сблъскваме всеки дневно. Дееспособността, трябва да отбележим, е не отделна правна е, фигура, е, която е, се регламентира отделно. Хакската конвенция не изяснява концептуално въпроса за дееспособността и недееспособността, а само приложимото право и обезпечителните мерки. Както чухме, приложимото право за представителството показва, че по отношение на обезпечителните мерки Хакската е, конвенция функционира доста добре, за разлика от е, някои други нейни норми. Как в Обединеното кралство използваме разпоредбите на Хакската конвенция Разликата между английското право и Хакската конвенция е следната. Обединеното кралство е подписало и ратифицирало конвенцията, но само по отношение на Шотландия. За Англия и Уелс все още прилагаме друга нормативна уредба. Хакската конвенция се прилага към лица, които са навършили 18 години, докато английския закон до лица навършили 16 години. Хакската конвенция за пълнолетните лица съвсем ясно казва, че нормите й са приложими, когато по една или друга причина поради поставяне под запрещение или медицински показания, едно лице не може да се погрижи за себе си. И последната разлика, която е сходна с германската и австрийската уредба – е, ние работим както с е, държави, които са договарящи се страни е, по Хакската конвенция, така и други, които не са я подписали и ратифицирали. Хакската конвенция се отнася само до признаването и прилагането на обезпечителни марки между ратифициралия държави, докато ние взаимодействаме и с други, което създава трудности. През последните 10 години са гледани доста съдебни дела в английски съдилища, като въпросът е можем ли да прилагаме по различен начин нормите на Хакската конвенция спрямо страни, е, които са договарящи се е, страни по конвенцията и други. Отговорът на съда е не, тя трябва да се предлага еднообразно. редица ирландски граждани е, идват в Обединеното кралство за определени медицински процедури. И, е, и се поставя въпроса дали разликата в държавната политика на двете страни може да поради различно прилагане на нормите на Хакската конвенция. Когато аргументът е държавна политика, то тогава делото според нас трябва да се гледа от Ирландски съд, защото неговото право е приложимо. Всяко лице има право на представителство, това е категорично потвърдено от съда, това е естественото му право. Според нас Хакската конвенция се е прилага отделно от нашето вътрешно право. Нашето вътрешно право се отнася до лица, които не са в състояние да се грижат за себе си. Това е, е правното определение в е, вътрешното ни законодателство. Дефиницията в Хакската конвенция е различна и ние не я прилагаме е, пряко. И най-сетне стои много трудния въпрос за обичайното место жителство. Защото съдът на Европейския съюз ясно посочва какво е съдържанието на това понятие. Но по Хакската конвенция същото понятие се тълкува различно и за това възникват някои разминавания. Реалният проблем е свързан с частното упълномощаване и пълномощните. 95% от проблемите на гражданите не са свързани с защитата на лицата и грижата за тях, а достъпа до имоти, недвижимо имущество, движими вещи, банкови сметки, разпореждане с имоти. Хакската конвенция казва кое е приложимото право, но не дава гаранции за изпълнението на дадени в тази връзка пълномощни в друга държава без взаимно признаване. И ако едно лице има имоти в няколко държави, то тогава не е възможно по Хакската конвенция да се ползва едно единствено пълномощно, което да се признава навсякъде. За това е така, защото пълномощното не се смята за обезпечителна мярка по смисъла на Хагската конвенция и когато се регистрира пълномощното в съда, това го превръща в обезпечителна мярка и оттам нататък то може да бъде признато със съответната съдебна процедура и в други страни. Но без намесата на съда не може да се изпълнява автоматично пълномощното и да се признае неговата действителност. Също така не са уредени въпросите как то може да се отнема и изменя. Приложимото право, съгласно член 14 от конвенцията, не третира въпроса за местното изпълнение на пълномощните. Например, мой довереник, англичанин, подписва в Англия пълномощно, но то трябва да се изпълни в Шотландия. Той също така има и сметка в Френска банка и френския нотариус и Френската банка казват да, валидно е, действително е пълномощното, но трябва френски лекар да посети опълномощителката в Шотландия, за да се увери, че е поставена под запрещение, да го удостовери, като недееспособност на лицето и след това, чрез съдебна процедура, да бъде признато даденото от нея пълномощно, за да може да се прилага и във Франция. Мисля, че е добре Европейския съюз да регламентира тази материя в една или друга степен. Всички ние подчертаваме, че е, съгласно регламента за наследството има уредени доста въпроси, уредени и въпроса за закрилата на децата, но закрилата на децата е предимно въпрос на семейното право, докато има редица случаи, в които не по семейното право а по договорното или друго право упълномощителят да даде възможност на приятел, близък, съсед, съгласно член 81 алинея 2 от конвенцията. Мисля, че трябва да се уеднакви съдържанието и тълкуването на понятията и да се види дали пределите на действие на а, нормите ще бъдат едни и същи. Понякога можем да е, имаме обезпечителни мерки, които са приети извън територията на Европейския съюз. Ако живея в Испания, семейството ми живее в а, Англия, защо да не мога да избера Англия като юрисдикция, за да се прилага английското право с възможността за продължително пожизнено упълномощаване? Мисля, че това ще има много голямо значение, ако искаме да бъдат приети и изпълнявани пълномощните на територията на целия Европейския съюз. Мисля, че Хакската конвенция е един много полезен инструмент, но той може да се усъвършенства. Благодаря ви много за предоставената възможност да представя виждането си по този въпрос. Ние всички се надяваме, че Европейския съюз ще придвижи този въпрос. Благодаря. И ние ви благодарим за вашия принос. А сега давам думата на а, господин Жан-Кристоф Рега, който е а, френски нотариус. Заповядайте. Господин председател, дами и господа депутати, уважаеми дами и господа, ако приех честа и привилегията дори да участвам а, днес в а, това заседание, то е с цел да споделя моя опит за все по-често срещаните трудности с които се сблъскват различните магистрати и други юридически лица в международен контекст. За тая цел ще се базирам на опита си от Юго-Западна Франция. Много често имаме хора, които идват да живеят там, те са чужденци и често завършват живота си там. Много често тази международна мобилност а, беше представена с всичките си проблеми и от колегите. Без съмнение, вие знаете за какво става въпрос. Тук ще говорим за Хакската конвенция, подписана 13 януари 2000 година. Но а, какви са отделните елементи в тази конвенция на ниво Европейски съюз? Ще се опитам да ви покажа а, с примери от международната ми клиентела, причините, които ме карат днес да, се, да съм тук и да говоря за Хакската конвенция номер 35 и да искам създаването на един европейски инструмент. И така, принос на тази конвенция е от ключово значение. Тя хармонизира конфликтите, правилата за управление на конфликти и компетенциите. И също дефинира като основен нов критерий постоянното местожителство на уязвимия възрастен. Това съществува и в международното право, частно право във Франция. И според член 5 и 13, властите на държавата, която приема този човек, този уязвим възрастен, като, и, където той ще живее постоянно, той, тази държава, всъщност прилага закона. Такъв е случая с Франция, общото право, което всъщност е част от френското частно право и където се, се спазва член 3 на Гражданския кодекс. Имах един случай с една британска гражданка, която имаше а, партньор, който живее в Франция, който обаче беше уязвим заради възрастта си. Едно от децата им живее в Франция, другото в Обединеното кралство и беше поискано а, попечителство пред съдята на Монтобан за а, и, и съответно пъл, младежа, който живееше във Франция, трябваше да бъде обявен за попечител на болния си баща. И беше прието това а, попечителство. Но а, тъй като а, болестта на Алцхаймер напредна много и съответно бащата не можеше да остане в къщата си. И децата трябваше да решат да го върнат в Обединеното кралство, за да бъде, а, за да се поемат за него грижите в нужната му културна и езикова среда обясних на децата, че ако бащата промени последното си местожителство, за да отиде в друга държава, по член 5.2 се предвижда а, това те, властите в Обединеното кралство да станат единствените, които ще управляват попечителството. А, въпросният човек почина преди да бъде върнат в Великобритания, но а, трябва да имаме нужда от едно ново средство за управление на такива ситуации, а именно опълномощаване в случай на неспособност. Това е един от ключовите елементи на конвенцията. В момента, в който един възрастен е все още способен, той трябва да може да а, обяви какво ще стане в последствие, т.е. да се направи едно волеизявление, което а, да му го позволява. И според член 15 Упълномощаването в случай на неспособност е управлявано от държавата на постоянното местожителство в момента на сключването на това пълномощно. Ние обаче трябва да вземем предвид по-добре всички тези явления, с които се сблъскваме, включително и застаряването на населението. И това идва в френското право от закона от 2007 година и промената в конвенцията от 2009. Всеки местоприваж във Франция, той ще реши къде да подпише а, своето упълномощаване за неспособност. Това в момента въжи и за Германия, и за Франция, и за Белгия, за Италия, и за Обединеното кралство, т.е. навсякъде в юридическите системи се изгражда такова пълномощно. В Франция скорошният закон 28 декември 2015 създаде регистър с цел да се познават местоживенията на тези хора на европейско ниво, но включването, подписването на такова пълномощно е въпрос на личен избор. Населението застарява много бързо и това много вероятно ще бъде спънка, това, което се случва в, в юридически план, ще бъде спънка за свободното движение на тези хора. Как да спазваме това право, след като желанието на хората, волезявлението им не се взима предвид в момента, в който а, те загубят а, своите, своята дееспособност. Как тези хора да управляват своите, своето а, наследство? Има доста ограничения в конвенцията. Първото е свързано с приложното поле в пространството. Много държави са подписали конвенцията, но тя се прилага днес само в 7 държави членки. Германия, Франция, Обединеното кралство, Финландия, Естония, Чешката република и Австрия. И тъй като тя не е универсална в приложението си, за всички държави, подписали с не подписали, се прилага частното международно право. Нека още веднъж да ви дам конкретен пример. Относно прилагането на конвенцията в една френско-британска история и после френско-португалска. Относно един португалски гражданин, който е живеел и е починал във Франция. Децата му са с португалско гражданство. Обърнали са се към съда в Родес, за да приложи член 138 от португалският граждански кодекс, а не член 5 от конвенцията, Хаската конвенция, защото Португалия нито е ратифицирала, нито е подписала. В този случай се прилага член 3 от Френският граждански кодекс френския съдия, който трябва да приложи закона за защита на Португалия на а, наследника, който е уязвим и който живее във Франция, а, издаде своята, съзе с досието на 12 февруари 2015. Как настоящите решения да са адаптирани към настояща ситуация на, за мобилност и да се приложат принципите, които са вековни. Например, член 3 от Френският кодекс, който съществува от 1804 година. Или пък да се вземат предвид отделните местообитания, места на живеене на тези хора. В момента правилата са пръснати, фрагментирани и мисля, че имаме нужда от хармонизация, така както стана при наследствата или пък при брачните режими. И тук давам един пример пак с едно проучване, което беше поръчано от Европейския парламент към Швейцарски институт в Лозана 2008 година. Там се казва, че на този етап няма общностно право с достатъчни правни основания за защита на уязвимите възрастни. Така че има нужда от намеса на европейско ниво, защото в момента се прилагат националните системи и е, това представлява пречка пред международното правно становище пречка пред опазването на благата на хората и пред мобилността И пак там се казва, тази намеса е нужна, защото това е единственият начин да се гарантира, че юридическото или материалните то право ще бъде дадено на тези лица. Иначе процедурите стават почти неприложими и несигурни. Накратко, този закон, настоящите закони, всъщност нямат международна координация и има различни режими на защита и това може да бъде решено и да бъде поправено само от европейските институции. Именно за това смятам, че е задължение на Европейския съюз да помогне да се зачитат правата на европейските граждани, особено уязвимите възрастни, които да могат да бъдат защитени навсякъде в Европа, да се гарантира неговото свободно движение, така както когато този възрастен е бил напълно дееспособен. И скорошният закон във Франция 28 декември 2015 казва, че адаптирането на обществото към устаряването е, е от ключово значение и приоритет на всички обществени политики на една нация. Какво очакваме тогава? След като от 2009 година лицето чрез правомощието за недееспособност може да, да предвиди какво ще се случи с него и как иска да изглежда бъдещето му, защо в такъв случай да нямаме е, такова на европейско ниво. Проблемът е, че не се, не се говори много за, този, за това правомощно, за, за това правомощие. И комисията като че ли не прави нищо по въпроса. В от всичките седем държави, които са ратифицирали конвенцията, само Франция и Австрия имат специален регистр в това отношение. Тази опасна ситуация може да заплаши всъщност и всички а, решения на такова лице. Например, а, член 1259-2 от Френският кодекс по гражданско производство, където се казва, че съдията може да прекрати дадени мерки, да ги замрази в зависимост от, с цел запазване на правосъдието. Тази нова мярка може да бъде ефикасна само във Франция, но не може да се прилага в Европейския съюз, освен ако не се представи пред всички държави и трябва да се представят, да се уведомят властите за нейното съществуване. И ако от 2009 година нотариалната мрежа в, на европейско ниво успя да изгради една мрежа и свърже файловете, идеята беше да има един неформален регистр, който да е максимално пълен, който да е достъпен до всички нотариуси. Ако Европейският съвет на нотариусите, заедно с подкрепата на Европейската комисия, създаде този сайт, интернет сайт, който е достъпен на 4 езика и там се описват мерките за защита на възрастните в 22 държави. Това е именно с цел да имаме приложимо законодателство един а, нормативен текст на, над а, на национално ниво е необходим и това с цел да опишат всичките детайли. И Комитета на министрите към съвета на Европа в препоръката си от 9 декември 2009 каза в принцип номер 7. Държавите трябва да приложат различните модалности на влизането в сила на постоянното пълномощно в случай на недееспособност. И второ, държавите трябва да предвидят начина по който ще се определи недееспособността и средствата, с които ще се доказва. На първо място ще бъде важно, като че ли дори страшно спешно да се предвиди декларация на Европейския парламент, която да насърчава държавите членки да ратифицират Конвенция 35. След това бихме могли да предвидим, да разполагаме с Европейската общност за един инструмент, който да свържи отделните мерки на този инструмент. Например, какви са мерките, които съществуват за това правомощие в Европейския съюз. И тези мерки да се свържат в междуделните държави и да се определи международна дефиниция на термините, предвидени от конвенцията. Този инструмент ще има голяма добавена стойност за спазването на правата на хората, които са уязвими. И това може да стане чрез Европейски регистр, който ще намали тежката административна маса на действията на национално ниво. Надяваме се това да стане за бъдеще и да упростим този регистр. Искаме а, Конвенцията 35 да бъде ратифицирана, да бъде включена в един общоевропейски инструмент. Това ще бъде в полза на всички, най-вече за най-уязвимите от нас. Благодаря. Thank you, sir, also for your contribution. Uh, now we have... Благодаря ви и за вашето участие. Остава ни време и за дискусия. Дали господин Лурти ще иска да направи изказване, но преди да му дам думата, бих искал да приветствам приветствам а, още един наш гост, която пропуснах в началото, госпожа Майя Гров, която е главен юрист по Хакската конвенция по международно частно право. Моля да ме извините, госпожо Гров, за пропуска. Може би госпожа Патриция Делука, представител на Генерална дирекция правосъдие към Европейската комисия, ще иска да се включи защото очевидно законодателната инициатива и процедура зависи от комисията. И така, господин Лорти, искате ли да се включите в дискусията? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата на, тази, на това важно изслушване. Ние се присъединяваме към експертите, които говориха тук особено последните точки. Най-големият проблем на конвенцията 2000 година за защита на възрастните е ограниченото поле за действие в пространството. Трябва наистина да има повече държави, които да участват в тази конвенция, да са подписали страни. Но смятаме, че дори да има декларация на Европейския парламент – тя ще бъде добре дошла, но няма да бъде достатъчна. Трябва да направим повече, трябва да насърчаваме, да представяме тази конвенция, да предвидим средства, които, например, да се установи международен съд, който ще включва и Европа и други държави извън Европа, който да се занимава с тази конвенция и да запознава парламентаристите от различните парламенти, от хората от правителството на различните държави и а, тези, които се занимават с прилагането на тази конвенция. Бяха разяснени тук ограниченията на конвенцията. Това са ограничения, които са теоретични, бих казала аз, защото а, така иначе, сега има само 9 държави, които са в конвенцията. С толкова малко участници много трудно можем да идентифицираме истинските проблеми. И а, не може тези проблеми да са само да намерят решение само на норм, в нормативен план. Може да има и а, такива в а, практически план. И в такъв случай ще бъде добре да помислим и за двата варианта. По-добро законодателство и а, съответно практически решения. Тук а, се обръщам към двата нотариуси, които взеха думата за свободното движение в случай, че има пълномощно за недееспособност. Има няколко различни видове такива пълномощни. И не винаги има хармонизация, защото те се издават според националното законодателство. Има такива пълномощия, които нямат нужда да бъдат потвърждавани от компетентен орган. И те са по член 15 на конвенцията. И а, тогава те се прилагат между всички държави, които са подписали конвенцията, така както всеки международен документ. Както каза италианския колега, този, е, това пълномощно не попада под член четвърти. Но пък тук ни беше казано и, че това може да попадне в член четвърти. Да, да, защото някои тези а, пълномощни, като тези, които съществуват в Япония, например, или в Канада, са подвластни на потвърждението на компетентен орган, било то съд или пък обществена институция. И в този случай става ясно, че решението на един компетентен орган, който ще потвърждава това пълномощно, е нещо, което ще бъде по член 3 и може да бъде обект на признаване по член 22. Така че не смятам, че има проблеми, такива каквито бяха споменати от господин Маскери. Относно свободното движение, беше отбелязано, че ще бъде много интересно да се намерят механизми за представенето и насърчаването на използването на тези а, пълномощни и а, да има техен регистр. Според нас няма нужда да се развива такава европейска или международна а, норма, защото във Франция има регистр, който е изграден по френският национален стандарт. И ако трябва да се запитаме а, до каква степен а, съществува пълномощно за недееспособност, то съществува, базирайки се на въпросният регистр в настоящия свят на модерните технологии смятам, че ще бъде много по-лесно да се свържат всички регистри и да има една единствена платформа и това без да има нужда от допълнително законодателство в тази област. Също смятаме, че трябва да насърчим конвенцията. Нейното прилагане в Европа и извън Европа ще реши много проблеми, така както го каза и госпожа Вренегор а именно различните типове недееспособност в различните държави. Такъв е случая с Холандия, защото Холандия все още не участва в конвенцията 2000. Ако бяха я подписали, бихме могли да решим този проблем. Що се отнася до а, сертификата сам по себе си, предвиден по член 38, казва ни се, че няма процедура, свързана с този по, кон, по конвенцията. Това е по една много простичка причина, защото когато държавата предвижда издаване на такъв сертификат, то това е по националния закон и по него може да се обжалва, да се оспорва. Това са простички въпроси, които не изискват, според нас, супранационално законодателство по въпроса. Относно хакската конференция, има решение на практически проблем без нужда от допълнително законодателство. Решили сме такива, най-вече чрез различни институции на професионалисти. Такъв е случая, например, с мрежата на нотариусите в Европа, заедно с различни други организации като СТЕП в Англия, могат да развият различни решения и да консултират регистрите, най-вече на нотариусите и по този начин да се видят въпросните пълномощни или сертификати. Друга възможност би било между отделни държави, които са от конвенцията, да се развие едно пълномощно модел, което съществува в Северна Америка вече над 25 години. Това са модели, които са били развити и когато видите този модел като цяло, вече няма никакви въпроси свързани с формата. Веднага се признава въпросният документ. Долу може да се публикува в долната част на документа някакъв номер с препратка към интернет сайт, където може да се консултира въпросният документ. Тези модели биха могли да бъдат развити и е, може да бъдат и разпространени свободно. Разбира се, най-голямата трудност ще бъде на ниво банки, примерно, или, или частна собственост. И тук обаче да развиваме нови стандарти, мисля, че най-важното тук е да обучим тези банки. Разбира се, банкерът може да бъде свързан с някакъв, да бъде сблъскан с някакъв модел и не трябва да има никакви съмнения по този въпросен модел. Така че определено трябва да работим в сътрудничество с банките. И заключение, познавайки възможностите на държавите, които са подписали конференцията. Тези, това са държавите, които от 10, 10 изминали години вече, се, вече работят и по Хакската конвенция за защита на децата. Знаем, че има достатъчно ресурси за прилагането на практика на Конвенцията 2000. Монако също се включи в Конвенцията преди две седмици и знаем, че Португалия също се приготвя да а, подпише както Ирландия през тази година. И знаем също, че Швеция най-вероятно ще стане част от конвенцията през 2017. И нямаме причини да смятаме, че лидерството, осъществено от тези държави, няма да бъде последвано от други държави в Европейския съюз. И като се знае, че разполагаме с ограничени ресурси, моля ви за предпазливост, когато се използват ограничените ресурси на държавите, да създаваме нови правни инструменти, може би не е най-доброто решение, по-скоро да се концентрираме върху прилагането на конвенцията и мисля, че там трябва да падне приоритета и оставаме на разположение за евентуално създаване на някакъв международен орган в това отношение за прилагане на конвенцията и Смятам, че всички държави, които са подписали конвенцията и я прилагат, могат да споделят своя опит и, да избе... и по този начин да спестят на другите държави да повтарят същите грешки. Благодаря. Uh, В малкото минути, които остават, мога ли първо да помоля депутатите дали имат някакъв, някакви въпроси към нашите гости и после да помоля комисията евентуално да вземе думата и накрая госпожа Бержерон. Е, мадам Делво. Мерси, мерси, месье ле президент. Благодаря. Много интересни изказвания чухме. Има някои, които казват, че има нужда от нови инструменти. Има защитници на Хакската конвенция. Има и други, които искат Хакската конвенция плюс допълнителни инструменти. И преди да дам някаква окончателна моя идея, искам да попитам по каква причина през 2000-та година държ... толкова много държави членки не са ратифицирали. Само 7, доколкото разбрах. Е, сега казахте и още две. По какви причини до сега другите държави не са ратифицирали конвенцията? Е, имате ли някакви обяснения? Благодаря. Не виждам е, други въпроси, така че някой от Да, вие искате да отговорите на въпроса. Да, ще отговоря. Базирайки се на познанията ни и това, което знаем от държавите членки, държавите подписали конвенцията. Ресурсите на тези държави са ограничени. И от 2000-та година, от влизането в сила на договор от Амстердам, много работа беше свършена в Брюксел в рамките на международното право и това изискваше и много ресурси от страна на държавите, подписали конвенцията. Мога да дам пример с Италия. Де току-що попълниха, приключиха с ратифицирането на конвенцията от 96-та. И сега, не повече от един месец откакто се, се работи по конвенцията от 2000-та година. Сега, както вече казах, 9 държави е, са подписали. Австрия е последната от 2013 и Монако преди две седмици. Но вижда се сега, че следващите държави, които искат е, да участват, са държави, които е, приключиха неотдавна прилагането на практика на конвенцията от 96-та. И считам, че най-голямата причина за обяснението е точно тази. Чух от неофициални източници, че държавите се дърпат, така да се каже, за създаването на нови, ново пилене на ресурсите, създаване на нови институции и без значение дали ще законодателстваме тук в Брюксел или в Хага, Ресурсите са ограничени, това е. Това е една от другите причини. А също чух, че някои държави не искат, защото прилагането на практика на конвенцията 96 та всъщност се оказало, че иска много повече ресурси, отколкото първоначално е било предвидено. Но а, знаем, има държави, които са приложили на практика конвенцията от 2000-та и а, там ресурсите са по-малки спрямо тези от, 2000, от 96-та година и това са а, досията, които не се базират на същия план а, спрямо самата информираност към медиите. Това са причините, които могат да изтъкна. Благодаря сега комисията. Микрофон за комисията. Sorry, it seems that the micro doesn't... Явно микрофона не работи по някакви причини. Sorry, sorry, they don't hear you, nobody hears you. Никой не ви чува. Бихте ли сменили микрофона? Седнете на друго място. Maybe this is working. Is this working? Okay. Uh, thank you. Благодаря. И друг път съм казвала в комисията по правните въпроси, Комисията винаги насърчава държавите членки да ратифицират конвенцията от 2000-та година и много пъти се консултирахме с държавите членки в контекста на различни работни групи по гражданско право в съвета за причините, по които те не са ратифицирали и за първият им опит и проблемите им при прилагането на практика. И проведохме това проучване през 2010, 2014, 2015 и сега ще го направим и тази година. Отговорът на държавите членки е сходен с казаното от господин Лорти. Първо, проблема с разходите. Държавите се страхуват от създаването на един компетентен орган, централен компетентен орган. Това ще доведе до допълнителни разходи. И второ, броя на случаите, защото държавите членки, които вече ратифицираха, докладват пред комисията за много малко такива случаи. Най-вероятно, защото все още има твърде малко страни, подписали конвенцията. И за да, насърчат, за да насърчим държавите да ратифицират, предвиждаме тази година да, да преведем е, обяснителния меморандум на конвенцията на всички официални езици на Европейския съюз, не само на английски и френски, които са официалните езици на Хагската конвенция. И смятаме също да направим и други информативни дейности за ратифицирането на конвенцията. За нас конвенцията е добра. Тя може да бъде разглеждана като първа стъпка, може да бъде малко прибързано сега да предприемаме такива европейски инициативи, но а, смятам, че трябва да има нужда от единодушие при вземането на решенията. Сега госпожа Бержерон, докладчика, да направи заключителни забележки. Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа експерти, уважаеми колеги. Да, мисля, че картината беше много ясна относно настоящата ситуация. Европейското население застарява страхувам се да не произнеса лошо името на госпожата от Холандия, Вренегор, ако правилно произнасям. Тя ни показа много ясно а, проблемите. Има много случаи а, на такива а, жители, уязвими жители, които живеят в друга държава и те се оказват в една ничия територия. И много пъти това е, е двоен проблем за гражданите, а именно, че първо се появява промяна в способността им, т.е. те не могат да се грижат сами за интересите си и едновременно с това те са в такава трансгранична позиция, т.е. жители на една държава, живеещи постоянно в друга държава. И всеки европейски гражданин има право да се зачита достоинствата му, своят, неговата воля, неговото е, желание и също да се, защитят, им, се защити имуществото му. И е, ако трябва да зачитаме тези искания, националните законодателства е, са направили мерки, система от мерки за уязвимите граждани, но тези мерки се прилагат само за гражданите, които живеят постоянно в дадена държава, без значение са чужденци или не. И всички, почти всички държави имат някакво подобно законодателство, но няма никакво, никакъв, никакво продължение на защитата, ако лицето си, си отиде, отиде живее в друга държава. Френският ни колега също го каза е един англичанин, който, примерно, остарява много често, а, има нужда да бъде върнат в държавата му. А пък а, имота му е във Франция и съответно а, няма никакво следене, качествено следене на досието му, свързано с тази недееспособност. И става конфликт между законодателства. Хакската конвенция от 2000 година е един много добър а, инструмент. Това е инструмент на международното право, частното, класическото а, право, където се постига все пак сравнително обаче слабо прилагане в пространството. И няма никакво средство, което да задължи правно държавите да приложат конвенцията, дори да се е подписали. Едно простичко решение беше да се предвиди общо присъединяване на, цялата европейска, на целия Европейски съюз към конвенцията. Това възможно ли е? Един регламент, свързан с тази конвенция, ще има много предимства. Тази конвенция ще бъде европейско право приложимо за всички държави. Директивата ще бъде по-малко задължителна. Така че, но пък с директивата ще имаме повече гъвкавост и няма да има нужда да се променят международните договори. Това ще бъде още по-трудно и дълго. Европейското право ще позволи да се направят някои а, корекции и, например, да се дефинира ролята на попечител, да се опишат процедурите за изграждане на, този, а, на това пълномощно за бъдеща защита и това да се въведе в специален регистр. Защо тогава да нямаме такова европейско право под претекст, че съществува международна конвенция? И в заключение си задавам въпроса дали един юридически орган, който да е компетентен при подобни спорове, би могло да бъде решение. Вече и имаме Европейски съд, и е по-близък, който е по-близък и до хората. Нека да благодарим на нотариусите за упоритата им работа в тази област. Те се занимават с подобни случаи от години. Великолепният доклад на Антонио Лопес, на Дорис Уайт остана само на хартия. И а, непрекъсно се увеличава броя на тези уязвими хора. И проблемите им продължават да се увеличават, без значение какво казва комисията. Европа не е само вътрешен пазар, това е а, един континент на правото и ние трябва да зачитаме правото и, и достоинството на хората, на уязвимите хора. Благодаря. Uh, thank you, madam. I would like to thank to... Благодаря ви. Благодаря на всички наши гости. Знам, че това можеше да бъде много по-дълъг дебат, но за съжаление сме притиснати от времето. Както знаете, това въжи и за всички комисии в парламента. Благодаря ви за присъствието и ще се видим следващия път. Okay. Uh, we can... Нека продължим с пета точка, а именно размяна на мнения с госпожа Лене Венланд, която е съветник по правата на човека към службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека във връзка с проекта за отчетност и правна защита. Мисля, че с нас и госпожа Дженифър Зарк, която е технически е, правен експерт по въпроса. И така, уважаеми дами, заповядайте, която от вас иска да започне, моля да заповяда. Благодаря, господин председател. Може би е по-добре да изчакам няколко секунди, за да се успокои залата. Председателя, да, няколко секунди. Благодаря. All right. Thank you again. И така, благодаря ви отново, господин председател. Благодаря и на парламентарната комисия за това, че ни даде възможността да представим проекта за отчетност и правна защита към службата на Върховния комисар пред вашата Европейската комисия. Аз съм Лене Вентланд и съм съветник по отношение на правата на човека в службата към ОНЕ, а с мен е и госпожа Дженифър Зърк, която е специалист, който работи в разработването на този проект. И така, днес след обяд ще направим един кратък преглед на един наистина много задълбочен и всеобхватен проект, който може много ясно да се види и от процеса до тук и очакваните резултати, които ще бъдат представени пред съвета към Върховния комисариат на ОНЕ през юни тази година. Дженифър ще ви представи малко повече подробности във връзка с проекта на препоръки, които ще представим на съвета по правата на човека към ООН и ще очакваме вашите гледища и вашите препоръки във връзка с тези проекто указания. И така, съвсем накратко, като кратък преглед, този проект цели да подсили достъпа до отчетност и правна защита за жертвите, най-вече във връзка с най-тежките, най-сериозните злоупотреби и нарушения на човешките права. Освен това се стреми да постигне и по-ефективното прилагане на водещите принципи на човешките права, които са приети през 2011 година от съвета по човешки права. Тези от вас, които не са запознати с водещите принципи, ще кажа, че те се състоят от три стълба и третият стълб е фокусиран върху достъпа до правна защита и задава Какво трябва да направят държавите, за да осигурят отчетността и правната защита? Проекта за правна защита и отчетност се спира върху съдебните средства за правна защита. Въпреки, че в принципите са обхванати всички механизми, като например несъдебни, извънсъдебни правни средства за защита, но тъй като достъпът до отчетност и правни, правна защита чрез съдебни процеси, съгласно водещите принципи, оформя гръбначния стълб на правните механизми за защита, решихме, че е задължително да започнем този проект, като се фокусираме върху допълнителното прилагане на тези принципи, като отговорим и на притесненията на а, жертви, на представители на гражданското общество, които твърдят, че има много правни пречки пред достъпа до правна защита за лицата, които са засегнати. Но фокусът върху правната защита не трябва да се разглежда като а, начин или възможност за а, пренебрегване на останалите механизми, но по-скоро тук ограничаваме един много амбициозен обхват на проекта за различните видове правна защита. Проектът за отчетност и правна защита се спира върху разработването на добри практики за държавите, така че те да могат да използват по-ефективно тези средства в си, националната си правна система. И от самото начало идеята беше да съберем много доказателства, данни, така че да се уверим, че указанията, които ще изготвим, стъпват на надежни доказателства и данни за това какво може да сработи на практика. Освен това, направихме един задълбочен анализ с участието на различни заинтересовани страни. Получихме информация от бизнес средите, организации на гражданското общество, правителствени, неправителствени организации, така че да се уверим, че указанията наистина могат да бъдат използвани на практика и те отразяват опита на всички заинтересовани страни. Нашата цел е указанията да бъдат практически а, насочени. Идеята е ни не е просто да изготвим поредния доклад по въпроса, а просто да изготвим указания, които да могат да бъдат използвани от държавите и международни организации, така че те да се използват по един напълно практичен начин. Проектът за отчетността и правната защита цели да допълва, а да не се конкурира с други инициативи на ООН, които са насочени към човешките права и бизнеса, като например работната група на експертите в тази област, работна група към съвета по правата на човека за прилагането на водещите принципи на ООН. Има и междуправителствен процес, който стартира през 2015 година година по инициативата на съвета на човешките права с цел разработването на а, обвързващи инструменти. Разбира се, следва се и по-широката програма в ООН и смятаме, че проектът за отчетност и правна защита ще допринесе за изпълнението на тези допълнителни процеси и ще има и самостоятелна добавена стойност. И така проектът беше лансиран през май 2013 година, когато започнахме да анализираме чрез един задълбочен процес какви са практическите правни препятствия по отношение на отчетността и правната защита така че процесът, който разработваме, да може да отговаря на реалните проблеми, а не на някои, които някои проблеми, които са по-маловажни или пък реално не съществуват. И така, една година след началото на проекта, проект, който беше стартиран от службата на Върховния комисар под неговия мандат, съветът наистина призна стойността на доклада по който ще докладваме, което ще се случи в окончателния доклад през юни 2016 година. Като част от процеса, в който се намираме в момента, вече навлизаме в окончателната фаза пред, преди докладването и включваме проекто оказания, които можем да кажем пред вашата комисия, че очакваме коментари по тях, тъй като вече ще ще пристъпим към изготвянето на окончателния доклад. И така няколко думи за процеса. Имаше няколко експертни срещи, консултации с заинтересовани страни, консултации по конкретни въпроси, но над всичко това протече процес за събиране на данни, който протече през 2015 година с едно онлайн проучване, за да разберем какви са спецификите, които съществуват във връзка с въпросите, които разглеждаме, за да се върнем отново и на тези доказателства и данни, които събираме, които ни дават възможност да разберем какво се случва в различни части на света, какво сработва, къде са пропуските и като резултат от този процес вече разполагаме с подробна информация от около 130 отговора и имаме подробна информация от 60 съдебни практики от целия свят. И тук на слайда виждате графиката, може би трудно се чете, но това, което наистина ни удовлетвори е, че отговорите, които получихме, наистина представят географски много добре разпределението и това ни дава увереност, че информацията, на която стъпваме за да изготвим оказанията, идва от, на базата на информация не само от малък набор от правни системи и ограничен набор от правни традиции, но пред представлява и разбирането на глобалната сцена. Освен това, има и много голямо разнообразие от заинтересовани страни, които допринесоха не само по отношение на информацията и данните, те не идват от една група, но са включени отговори от всички а, заинтересовани страни. И така, преди да дам думата на Дженифър, за да ви запознае с подробностите, не знам дали сте имали възможност да се запознаете с проекто текста от консултациите, но форматът, който избрахме, искаме да бъде възможно най-лесен за използване от страните и той идва от всички тези 60 различни практики и на първо място очертаваме целите в, за различните политики. Каква е целта? На къде се стремим, за да постигнем тази отчетност и правна защита? Какви са целите с оглед на правната защита, отчетността, за да подобрим достъпа на жертвите и тези, които се нуждаят от такъв достъп? Така че определяме целите за да знаем на къде се стремим. И по всеки един от шесте проекта ще има набор от различни цели, обвързани с конкретни политики. Идеята е наистина да се направлява изпълнението на тези принципи. И тук идеята е да стъпим на практики за управление, за да определим отделните цели. Може би по-лесно ще проследите тази концепция, когато изчетете текста. Идеята е да се погледне целта и отделните елементи, които ни гарантират, че работим и се движим в правилната посока за постигането на конкретната цел. И на базата на данните, информацията от консултациите ще изготвим там, където можем и примери и допълнителни обяснения, за да покажем как една добра практика се осъществява реално. Всичко ще бъде анонимно, няма да посочваме конкретни имена на държави, а просто ще дадем тези примери като иллюстрация, за да може могат тези принципи, примери допълнително да демонстрират как тези принципи могат да бъдат изпълнени. И така държавите могат да използват указанията или по-отделно или заедно. И след малко ще чуете, че има 6 различни работни потока, които се покриват от проекта. Очевидно те се допълват а, взаимно и ние вярваме, че най-добрите резултати ще дойдат в резултат от работата по всички тези шест направления, но една държава може да реши да се фокусира конкретно върху едно направление само. Но като се ръководи от тези указания и тези стимули за добро поведение, така че да се гарантира добрия достъп. Разбира се, изпълнението може да бъде на базата на национални процеси. Редица държави вече са започнали разработването на национални планове за действие за изпълнението на тези принципи в това число са и държави членки на Европейския съюз на базата на покана от Европейската комисия от 2011 година. Четири държави членки разработват национални планове, но може да има и други национални а, процеси, които, чрез които да започне процеса на изпълнение. И наистина нашата цел е да дадем възможност на държавите членки на базата на тези репери да постигнат по по-голяма отчетност и по-лесен достъп до правна защита. Това е предизвикателство не само по отношение на човешките права и бизнеса, но и в други направления. И с течение на времето смятаме, че а, можем наистина да гарантираме, че държавите, член... че държавите ще имат повече инструменти за постигането на тази цел. Проведохме консултация по отношение на проекта Оказанията до 1 април 2016 година с всички заинтересовани страни. И разбира се, има и един инструмент с фонова информация, който, доколкото знам, вече е разпространен, така че да добиете по-добра представа по тези сложни технически аспекти, които се покриват в проекта. И освен това разглеждаме получените коментари и ако е удачно ще изменим оказанията и ще ги представим на съвета през месец юни. Сега ще дам думата на госпожа доктор Дженифър Дзърк, която ще ви представи малко повече подробности по тези указания. Благодаря. Благодаря, благодаря ти много, Лена. Тук виждате общата формулировка на шесте работни потока или направления на работа, шесте теми, по които работим в нашия е, проект. Първо, е, проверки е, за наличието във вътрешното право на корпоративна правна отговорност, ролята и отговорността на заинтересованите страни в трансгранични случаи на второ място, на трето преодоляване на финансовите препятствия при подаването на искове, Следващата тема е наказателно-правни санкции. Петата тема гражданско-правни е, средства за е, правна защита и най-сетне укрепване на дейността на обвинението в националната система. Определена е, методика се прилага към всяко от тези направления на работа но е важно да се види също и каква е взаимовръзката между тях. Тези шест теми бяха откроени в консултация с правните експерти или защото те са основополагащи, защото се нуждаят от е, изясняване или уеднаквяване, за да се постигне напредък. Друга причина е потенциалната е, възможност е, страните в краткосрочен до средносрочен план да постигнат съществени подобрения. Предлагам сега да разгледаме е, всеки от тези компоненти по-отделно. Защо е, за нас е, той е приоритетен елемент и да видим какво може да се направи по отношение на указанията на насоките за по-нататъчно действие. И така, първия компонент от проекта, както вече казах, е проверки дали вътрешното право на страните предвижда корпоративна отговорност за нарушаване на правата на човека в областта на бизнеса. Защо беше избрана тази тема? Първо, защото в отделните е, страни формулировките понякога са очевадно различни, а в е, други случаи са привидно еднакви, но тълкуването им различно правните режими е, не са еднакви и никой от тях не иска да бъдат е, такива. Наказателна отговорност е, от юридически лица може да се търси в различна степен в различните държави, но това поражда проблеми в някои трансгранични случаи. При еднакви обстоятелства определена група пострадали може да има достъп до средство за правна защита, докато в друга страна може да няма такъв достъп поради липсата на равнопоставеност на юридическите лица, когато се търси отговорност. На следващо място трябва да се каже, че често има неяснота в правния режим, кога едно юридическо лице, кога едно търговско дружество по-точно носи отговорност и кога то е освободено а, от отговорност. Правните режими не дават достатъчно яснота а, относно естеството и обхвата на наказателно-правната и гражданско-правната отговорност а, на търговските дружества. Понякога не е ясно какви методи се използват а, за определяне на наказателната или гражданско-правната отговорност на търговските дружества. И тази правна несигурност е голям проблем както за търговските дружества, така и за пострадалите от нарушаване на техните права. Няма ясна основа за вземане на решения, за предприемане на действия както и липсва яснота и последователност в правните режими, а е задължително да се постигне такава яснота и равнопоставеност, за да може да се върви напред. Правната неяснота ускъпява съдебните производства и затруднява предявяването на обвинения – това става особено ясно, когато стигнем до третия компонент преодоляването на финансовите е, пречки, затова там ще се спра по-подробно на този въпрос. И най-сетне, няма ясни критерии в е, съответните правни режими, дали кога и в каква степен може да се търси отговорност от е, търговските дружества. Това е проблем, защото така се губи възпиращият ефект. Какво се казва в а, проекта за насоките или указанията, както каза Лена, те са една поредица от представяне на добра практика в четири насоки на политиката. Първо, гарантиране на възможност за търсене на корпоративна отговорност за корпоративно поведение, което нарушава правата на човека. Това не означава, че корпоративната отговорност трябва във всички случаи да бъде задължително наказателно правна. Има различни е, структурни и правни причини, които сочат, е, че корпоративната отговорност може да бъде не само наказателна, но и квази наказателна, административна или гражданско-правна. Втора цел е да се създаде възможност корпоративната отговорност да се търси не само за първични нарушения, но и за съучастие на корпорации, на търговски дружества в нарушаването на права на човека. Когато полицията или въоръжените сили тежко нарушават правата на човека, може корпоративният свят да не е основният извършител, но той да бъде съучастник и да се търси вторична отговорност. Затова в такива случаи е важно да се изясни дали съответната корпорация или търговско дружество е било наясно, е, че се извършва нарушаване на правата на човека. Но в е, различните страни и при различни обстоятелства може да се прилагат твърде различни тълкувания. На трета цел е да се гарантира, че търговските дружества – разполагат с системи и механизми за гарантиране на правата на човека. Когато проверяваме спрямо определените критерии дали е, и кога се носи корпоративна отговорност, е, трябва да сме наясно и как се управляват рисковете и е, как дружествата прилагат своята отговорна политика за набиране, подбор и назначаване на човешки ресурси според ясни и надежни стандарти. При определени обстоятелства, поради различни политически съображения, може би е по-добре да се търси абсолютна корпоративна отговорност. И така стигам до четвъртата, последната цел да се е, гарантира отразяване на необходимостта от е, засилено внимание в някои обстоятелства. Абсолютна отговорност се търси в някои рискови ситуации и това се предвижда в е, повечето юрисдикции, когато има тежко нарушаване на трудовото право или на защитата на потребителите – тогава фактите говорят сами за себе си. Тогава държавите търсят абсолютна отговорност, но от друга страна, много често санкциите са твърде занижени и те не отразяват степента на виновност на извършителя. И последно, в прегледа на законодателството ние установихме, че има възможности за подобряване във всяка юрисдикция по отношение на изясняването на концепцията и приложимите норми за корпоративната отговорност. Но как ще се постигне това, зависи от отделните юрисдикции. В редица случаи се налагат конкретни законодателни промени. Службата на Върховния комисар по правата на човека е разработила примерен текст, който може да бъде обсъден и евентуално с е, необходимите промени приложен на национално равнище. Следващото направление на работа е, – роля и отговорност на заинтересованите страни в трансгранични случаи. Защо това е приоритетна област? Първо, защото няма яснота на международно равнище как може да се прилага екстериториалност в трансграничните случаи. В рамките на нашия проект имахме и редица предварителни проекти, за да се изясни какви са нагласите към екстериториалността и да се изясни дали има определени тенденции, е, за които да държим сметка. Този въпрос е доста труден, защото практиката на отделните е, държави често пъти е разнопосочна, е, регулаторните режими са различни. Много често позоваването на екстериториалност се диктува от политически съображения – Понякога държавите е, имат е, задължения да предприемат е, действия, дори и когато има екстериториалност на определени действия но критериите не са съвсем ясни. Друга причина, поради която е толкова важно да се обърне внимание на този въпрос, е липсата на координация, липсата на съгласуваност между държавите при разкриването, разследването и предявяването на обвинения при тежки нарушения на правата на човека в тази връзка. Необходимо е да се засили сътрудничество между държавите при разследването и предявяването на обвинения при трансгранично нарушаване на правата на човека. Държавите трябва да изградят правни механизми и за взаимодействие в граждански дела. Много често прокурорите се оплакват, че има много пречки, които са свързани с правния режим, с комуникацията, поради които няма съгласуваност. Именно тези причини ни карат да дадем приоритет на този компонент, защото поради изброените причини се ускъпяват производствата, затруднява се достъпа до средство за правна защита и предявяване на искове в трансгранични случаи. Пак имаме една поредица от препоръки за добра практика в посока към постигане на 6 цели. Първо, държавите да се запознаят задълбочено с начина по който Вътрешноправните и международните режими в момента реагират на трансгранични предизвикателства и да осъзнаят какъв е потенциал за по-нататъчно развитие. Държавите трябва да се изяснят при е, какви условия могат е, да се прилагат екстериториални методи и какви задължително се изискват съгласно международноправният режим – на второ място трябва да се даде възможност съдебните и правоохранителните органи да могат ефикасно да търсят правна помощ от своите колеги в други страни. Има различни начини, чрез които може да се засили ефективността на международното сътрудничество, включително чрез договорености, правна помощ, оперативно сътрудничество, достъп до обучение и подкрепа, както и съвместни разследващи екипи, които доказаха своята полза на практика в Европейския съюз и те са един модел, който започва да се разпространява и другаде. Третата цел е чисто практическа да се съгласуват общи подходи, които улесняват и ускоряват сътрудничеството. Държавите могат да потърсят единен образец е, за заявки е, за правна помощ, е, за поддържане на архиви. Това значително може да улесни работата на прокурорите. И още две цели – чрез които може да се постигне по-добро трансгранично сътрудничество. Те са достъп до информация и подобряване на вътрешноправните режими за сътрудничество, както и укрепване на местните административни механизми. Um, Третия компонент е преодоляване на финансовите пречки за предявяване на претенции. Има една основна причина това да е наистина приоритет. Хората, които вече са пострадали а, от нарушаване на а, правата им на човека в а, корпоративния свят, много трудно имат достъп а, до съдебните органи, много трудно могат а, да а, предявят искове, Проблемите са различни в отделните държави, което е едно допълнително предизвикателство. Друго предизвикателство е намаляващите бюджетни средства за правна помощ. Това е тенденция, която се наблюдава навсякъде и за това екипът обръща особено голямо внимание на възможностите за подпомагане на ищците в различни части на света. При финансовите препятствия винаги имаме две страни на уравнението. От една страна трудно се осигуряват средства а, за подпомагане на ищците, от друга страна обаче, другата страна на уравнението е, че непрекъснато а, растат разновките по воденето на а, такива искови производства. Затова трябва да а, се намери решение както за осигуряването на средства, така и за намаляването на разноските. Ключовите препоръки са посочени тук на екрана. Елементите на добрата практика, свързани с източниците на финансиране – посочват най-различни форми, като безплатна правна помощ и консултация, финансиране от бюджета, предявяване на колективни искове. Това е за осигуряването на средства. От друга страна, за намаляване на разноските може да се направи преглед на таксите, е, които се дължат е, за завеждане на е, дело, по-голяма отговорност при протакането на делата, по-добро управление на начина по който се разпределят делата, повишаване на ефективността в съда. Четвъртото направление на работа са наказателно-правните и административните санкции – Налагането на наказателно-правни санкции върху търговските дружества за нарушаване на правата на човека са изключително рядко явление. Корпоративната наказателно-правна отговорност е, твърде рядко се ангажира, но все пак е възможно да бъдат налагани наказателно-правни санкции, които могат да имат добър ефект. Поради това, че те рядко се прилагат, възпиращият им ефект е нищожен, не се гарантира недопускане на повторни прояви и в същото време, дори да се наложат такива санкции, няма достатъчно надежни и ефикасни механизми за обещетение. Тук разглеждаме не само делата за нарушаване на правата на човека, но и по-общо националните е, правни системи за противодействие на корупцията и на другите тежки престъпления. Основните препоръки са да се засили възпиращия ефект от е, санкциите, възможности за изплащане на обещетения. Много важно е, е да се предвиди активна роля на пострадалите, да се е, види е, дали превентивните програми могат да изиграят своята роля, така че да се намали наказателно-правната отговорност. И така продължаваме с петия елемент. Фокусираме се и върху тази област, тъй като средствата за правна защита в областта на гражданското право много рядко отговарят на международните стандарти за предоставяне на адекватни, ефективни и бързи възможности за предоставяне на обещетение във връзка с претърпяната щета. Ето защо наистина липсата на подобно спазване на стандарти води до неравнопоставеност между различните групи и средствата за защита, които се предоставят. На базата на изследванията установихме, че има проблеми, свързани с липсата на консултации с групи на жертви, което, идва, което е, се отразява върху това, че неадекватни и неефективни средства за защита се предоставят и има липса на яснота по отношение на стандартите, които трябва да управляват потоците от разпределение на обещетенията за, във връзка с искове от внесени от групи. И също така това се отразява и на компенсациите, а това е свързано и с проблеми с разпределението на обещетенията в групи, които са марганилизирани или пък уязвими като ищци. И така, в указанията се очертават следните препоръки. На базата на съществуващите примери от изследванията и примери свързани с методологията, която може да се използва за изчисляването на финансовите обещетения, използването на превентивни средства за правна защита, или пък за извънсъдебно уреждане на спор, или пък избягването на неблагоприятно решаване. Или пък също така стандарти за справедливо разпределение на обещетението, което е определено. И накрая, във връзка с а, о, националните органи за съдебно преследване и правоохранителни мерки. Трябва да кажа, че тук успеваемостта, свързана с сериозните нарушения на правата на човека, е много ниска по отношение на този сектор – но в по-добре кодифицираните области има по-добри резултати, като например в областта на трудовото право или пък нарушенията в областта на правото на околната среда. Събрани са примери от целия свят, заедно с Amnesty International и кръглата маса, която беше организирана с подобна насоченост. Освен това, проведохме поредица интервюта с прокурори от различни съдебни практики и получихме съвети и от Международното сдружение на прокурорите. Тези интервюта наистина бяха много интересни за нас и демонстрираха много потенциал. Очертаха се много проблеми, които трябва да бъдат отстранени, за да се подобри ефективността на работата на прокурорите. Посочва се липсата на обучение, ресурси, практически затруднения, събиране на доказателства, призоваването на свидетели, липсата на подкрепа, административна и управленска, а също така и нещо, което подчерта първата група, а именно правната, прав, сложния характер от правна гледна точка, най-вече по отношение на нарушенията, свързани с, с правата на бизнеса. И така препоръките, които се очертават, включват елементи за добрата, добра практика и се подчертава, че е необходимо има необходимост от ясна политическа подкрепа, координация между ведомствата. Освен това има и поредица от примери във връзка с използването на прокурорска на решение по прокурорско осмотрение, а също така и предизвикателствата с, свързани с липсата на обучение, как се изгражда капацитет в трансгранични случаи, защитата на вещи лица и необходимостта от професионални стандарти, така че наистина да се гарантира високо, висок ниво на работата на прокурорите. Благодаря ви, господин председател. Well. Благодаря. Виждам, че госпожа Алтала има въпрос. Да, и кратък коментар, ако позволите. Първо искам да благодаря и на двамата оратори за а, ясните презентации по важните проекти, които бяха а, предприяти в съвета за човешките права. А, това е много навременна инициатива за нас. Датското председателство също определи отговорното бизнес поведение като ключов елемент. И комисията също изготвя план за действие в това отношение. Не знам точно как трябва да се озаглави инициативата, как беше озаглавена. Очакваме комисарите да разгледат тази област. Тя е много обширна и според моите източници първият проект на текста ще бъде готов през май-юни, т.е. през датското председателство. Това е възможност, която не бива да се изпуска. И също а, знам, че има поне 5-6 комисии, които тук в парламента имат важна роля, между които и нашата. И това е тясно свързано с а, осигуряването на достъп до правосъдие. И как вие очаквате такава супранационална сила като Европейския съюз, разбира се, работата е в течение, нещата ще се променят, но видяхме някои от основните елементи. Так какво означава това като ангажимент за Европейския съюз и държавите членки? Благодаря. Господин Коферачи също поиска да зададе въпрос. Да, благодаря. Изключително важна е работата, която върши службата на Върховния комисар на ОНЕ по правата на човека. Всички тези теми силно ни интересуват, защото те придават допълнителен смисъл, допълнително значение на институциите. Парламентът и по-конкретно нашата парламентарна комисия миналата и по-миналата година насочиха своето внимание към отделни аспекти на дейността на търговските дружества и тяхното значение за корпоративната отговорност. И трябва да подчертая, че не е достатъчно да обърнем внимание на добрата практика, на положителните тенденции е, сред предприятията, но трябва да се посочи и какви са задълженията на е, предприятията при определени обстоятелства и каква отговорност носят, както и е, какви санкции могат и трябва да им се наложат. Защото това се отразява не само на самото предприятие, което е извършило нарушението, но и всички останали, които работят с него. Мисля, че това може да бъде един е, пример е, и за останалите и може да се изпадне в е, един затворен порочен кръг, ако не бъдат посочени отговорностите и санкциите. Защо да се посочват само положителните практики, а не и онези обстоятелства, онези случаи, в които предприятието ще носи отговорност и ще е, трябва да понесе санкции? И имате ли количествени данни за отклонения от предвиденото в нормативната уредба от страна на предприятията. Аз знае, че никак не е лесно да дадете такива обобщени данни, защото няма хармонизираност в търсенето на отговорност на предприятията. Аз лично смятам, че е полезно извършената работа да бъде приложена и към отговорността на предприятията и при претърпени неимуществени вреди. Защото това е важен елемент от конкурентно способността на предприятията на световните пазари. Основна отправна точка е зачитането на правата на човека. Всяко предприятие, ако се отклонява от нормите на поведение, трябва да бъде санкционирано. Мисля, че силно ме е, интересува този въпрос и бих радвала да чуя и вашето мнение по него. Благодаря. Господин Фос. Благодаря. Благодаря за изложението. Имам два въпроса. Първо, ние сме в зората на една нова ера на цифровизацията, но признавате ли спецификата на тази проблематика? И после госпожа Халтала вече го каза, исках да знам дали говорите за недостиг това отношение пред Европейския съюз или пред държавите членки. Смятам, че ние направихме всичко възможно да създадем едни текстове за защита на жертвите, за достъп до права. Бихте ли ни дали някаква оценка? Открили ли сте неправилното функциониране. Сега, моля ви, кратки отговори, защото времето ни е много ограничено. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Приветствам, разбира се, акцента поставен от, датското от холандското, извинявайте, председателство върху ръководните принципи и не съм а, сигурна дали а, това е ключов а, елемент, който се използва въобще и в, а, ОИС, при ОИСР, но така иначе ние предпочитаме а, тези стандарти. И а, Надяваме се на тези проекти да са част от целият набор проекти на холандското председателство. Смятаме, че това е добър момент да ги разгледаме. Смятам, че ролята на супранационалните органи като Европейския съюз е, е наистина важна. Използвайки насоките, които ние даваме, те могат да бъдат включени в различни директиви, в различни типове политики. Също в контекста на групата при ООН в това отношение можем да включим тези проекти. Това е проект, който е неутрален. Той може да бъде, той може да вземе предвид насоките да отделните правителства могат да ги използват, за да подобрят националните системи, но също могат да бъдат а, разгледани и от регионални и международни органи. Така че, що се отнася до зависимостта от специфични мандат и различни компетенции на регионално и национално ниво, смятам, че единственият мандат, който е адекватен тук, е да се подобрят нещата и определено могат да се направят много такива. И трябва просто ние да следим прилагането на практика и как то ще изглежда. Така че призовавам тази комисия, както и други, които вие споменахте, които биха могли да бъдат релевантните комисии, да се занимаят с тия насоки и евентуално да видят какво могат да допринесат в своите компетенции. На въпроса за доставчиците на данни, често казвам, че когато говорим за този проект за отчетност, той е много важен, много амбициозен, защото ако погледнете правните въпроси, а, има такова искане, но също ние се спряхме на 6 основни елемента. Има и много други, които са важни, когато говорим като цяло за човешки права, за докладването, за ролята на и прилагането на европейските принципи, има много-много други такива, по някои от тях работим. Но това не са въпроси, на които а, ние не гледаме в рамката на този текст за отчетност. признаваме, че е, сме се специализирали тясно, т.е. спрели сме се на една тясна част, но е, със сигурност остават други отвън този проект. В някои части на нашата работа, в други досиета, може би имаме много по-широки и детайлни насоки. И отново работим и с други, за да се опитаме да подсилим ролята на компаниите за а, намаляване на рисковете, свързани с човешките права. Но това още веднъж повтаряме извън обхвата на този проект. И имаме а, цифровизацията. Това също е свързано с човешките права. И аз не съм правилният човек, който ще трябва да се произнася по темата. Има доклад от Върховния комисар, от специалния докладчик по свободата на словото и по човешките права. А когато говорим за човешки права и цифровизацията, Знаете, че имаше един случай миналата седмица, свързан с Apple и с в Съединените щати, който беше разглеждан и а, няма да влизам в детайли по темата. Просто ще ви препратя за тези, които се интересуват и които имат повече познания към въпросната тема. Що се отнася от, към а, служенията? за дефицит, не можем да имаме произнасяне по специална държава, по една специфична държава. И идеите, като че ли са да смесим данните, които имаме. Идеята не е да посочваме, да заклеймяваме едно лице, но просто да видим как ще продължим с проекта и как ще получим мандата от съвета по човешките права. И трябва да накараме държавите да докладват какво правят в тази насока и да видим какви практики прилагат. На този етап просто обаче се придържаме към един по-общ подход. Благодаря. Thank you as well. Благодаря. Надявам се, че сте получили съответните отговори. Благодаря в такъв случай, уважаеми дами, за, наше, за вашето присъствие тук и за това, че ни представихте толкова важна тема. Благодаря. We will continue by point number... Сега продължаваме с точка 6, която е обмен на становище за отговорност, компенсации и финансова сигурност при офшорните и газовите операции. И преди да дам думата на докладчика, господин Кризогонос, искам да приветствам тук господин Штефан Молзер – и господин Ян Ламбин. Те ще говорят по съответния, по съответния доклад. Но първо ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Днес дискутираме въпроси, свързани с корпоративната отговорност за щети, нанесени от офшорна дейност при производство, експлуатиране на, на газ и петрол. До този етап в Европа няма такива е, инциденти, като това, което се случи през април 2010 в, с платформата Deepwater Horizon в Мексиканския залив. Но все пак имаме нужда от предпазни мерки. Така, както беше казано в доклада на комисията, 73% от петролното и газопроизводство идва от държави на Северно море, които вече спазват едни от най-добрите мерки за сигурност на експлоатацията. И така че това не е нищо ново за въпросните държави. Но най-вероятно ще има, надяваме се, още по-голям производство на газ и петрол в бъдеще, от което ще се развива от други държави, например Кипър, където вече има голям интерес към такива офшорни експлуатации. И а, за това тази рамкова директива е важна за всички. Тя налага прозрачност и установява задължения за обмен на информация по инциденти или почти инциденти, както и за други резултати на индустрията и регулиране на сектора с цел а, безопасност. Доклада на комисията се занимава с доста въпроси, свързани с корпоративната отговорност. Първо, кой е отговорен, за какъв тип щети, загуби и, и, за, и за какво? Второ, трябва да се гарантира, че е, отговорните страни имат нужната финансова платежоспособност, за да си покрият щетите, които са нанесли. И а, бързо да бъдат обещетени всичките жертви, защото това има ефект върху цялата економика. И е, в заключенията комисията казва, че има разлика между държавите членки по начина, по който се поставят условията за отговорност, както и за обещетение на жертвите на подобни инциденти. Въпреки всичко, комисията казва, че не можем да а, приемем, че един от основните подходи е сравнително слабо резултатен при експлуатирането на газ и е, нефт в Европейския съюз. Комисията казва, че има нужда от транспониране на директивата в националното право и това трябва да приключи, трябваше да приключи до юли 2015. Напълно съм съгласен с нуждата от незабавно транспониране на директивата в националните закони. При все това не съм съгласен с заключенията на комисията, че нуждата от наказателни санкции, за да наложим тази безопасност, е на лице. Смятам, че е по-добре да имаме превенция и да се установят такива наказателни мерки сега, дали ще допринесе кой знае колко. Трябва да се разгледат альтернативи на европейско ниво, да се подобрят съществуващите средства за финансова сигурност и да гарантираме по-бързо обработване на исканията за обещетение. Това може да стане или чрез нов правен текст, или чрез изменение на вече съществуващия, което може би ще бъде по-бързо, по-лесно и по-ефикасно. И е, другото важно е да сме готови, възможно най-бързо, за да избегнем а, бъдещи щети и неподготвеност. Благодаря. Е, Благодаря. А сега бих искал да дам думата на господин Мозер. Заповядайте. За няколко минути имате думата. Thank you very much. Благодаря ви. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин председател, благодаря и на докладчика за уводното изказване. Напълно сме съгласни с това, че този въпрос е изключително важен и наистина отчитаме това и в нашия доклад и отчитаме също така, че комисията ще се върне на този въпрос, след като комисията е направила оценка на транспонирането и съблюдаването на разпоредбите в, на държавите членки в националното законодателство, така че да има подходяща рамка тази оценка продължава и към настоящия момент. Ще изготвим заключения на тази база. И след като сме изготвили заключенията, ще предложим и евентуалния начин за процедиране, като променим мрежата или рамката, или като изменим директивата, или като предложим нов законодателен текст все още не сме стигнали на този етап, все още правим проверки на транспонирането в държавите членки. Трябва да изготвим задълбочен анализ в случай, че има пропуски. Наистина, сърдечно приветстваме идеята да проведем дискусия с вас и с заинтересованите страни, с компании, за да видим какво е необходимо и на тази база ще можем да излезем с евентуално решение. Благодаря ви за тази възможност за обмяна на мнения. Благодаря. Председателя. И аз ви благодаря. Господин Ян Ламби, желаете ли да вземете и вие думата? Не, благодаря ви. Председателя. В такъв случай, господин Андерсън, може би има въпрос, заповядайте. Well, I don't think... Господин председател, по-скоро това е обща бележка, не толкова въпрос. Бих искал да благодаря на докладчика и на комисията за участието им в тази важна дискусия. Очаквам с нетърпение да работим по тази тема. Ние от зелените не сме толкова склонни, както други, да се разработват нови източници за изкопаеми горива поради добре известните ефекти върху околната среда. Но след като такива източници на газ и нефт вече функционират, наистина е много важно те да бъдат използвани по начин, по който да не се стига до катастрофи като тази с платформата Deepwater Horizon или пък други начини, които да вредят на околната среда, като се стига, например, до разливи на големи количества нефт в океана. Ето защо трябва да има стриктни правила, но също така да има и стимули за сътрудничество между всички заинтересовани страни. Така че да се гарантират начини за избягване на аварии освен това, трябва да има и много голяма екологична отговорност. Освен това, трябва да има и прозрачност по отношение на финансовите структури, структури които се използват като гаранции, но също така трябва да има и струк, стрикни правила за избягване на моралните опасности, по отношение на разработването на евентуалните решения на подобен тип проблеми. Ето защо ми се иска да отбележа, че с нетърпение очаквам да работим заедно по тази тема. Председателя, благодаря ви. Има ли други коментари от страна на членовете на комисията? Струва ми се, че няма такива. Дали евентуално искате да коментирате показаното от господин Андерсън. Да, благодаря, че отново ми давате думата. Мисля, че всички сме съгласни с това, че наистина трябва да има рамка, която да възпира появата на нови аварии. Тя трябва да бъде прозрачна и ясна за всички. По времето на преговорите по директивата този въпрос беше отчетен от законодателите, на базата на която изготвихме и доклада. И мисля, че това е настоящето положение по отношение на информацията, с която разполагаме. И както и докладчикът посочи, на този етап не е ясно кой е най-удачният режим. Ето защо напълно трябва да разгледаме тази тема, този проблем, когато правим оценката на а, отговорите от държавите членки, за да оформим най-удачния режим. И освен това трябва да помислим какви действия са необходими. Но това го виждаме да се случи през 2019 година, след като сме направили необходимите анализи. Um, provisions of the offshore directive are about um Разпоредбите, свързани с директивата за безопасност в крайбрежни води, наистина е насочена именно а, към избягването на подобни аварии и а, там се засяга и въпроса за отговорността във връзка с допълнителните мерки, които трябва да бъдат предвидени за превенция на подобни аварии. В доклада се посочва, че след като се запознаем с превентивните мерки, предвидени в директивата, прилагани в държавите членки, ще бъдем в по-добра позиция да анализираме ефективността на мерките, свързани с отговорността. И това е предвидено и в доклада, който а, трябва да се представи през а, юли. Благодаря ви, че отново ни дадохте думата. Председателя, Оглеждам се, но не виждам други желаящи да вземат думата. Така че ми се струва, че тази обмяна на мнения беше много кратка. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря ви за дискусията. С това приключваме днешното заседание. Продължаваме заседанието си утре.